Uh, Добър ден на всички. Моля, намерете си местата. Добре дошли на това заседание на комисията по петициите. Все още се колебае дали да говоря шве... Е, английски или да мина на шведски. Знам, че разполагаме с чудесни преводачески екипи днес и вероятно ще прехвърлям от един на други език, така че е, свикнете с е, звученето на шведски език и бъдете готови да превключвате копчетата и е, на микрофоните. Е, както казах, за мен е удоволствие да ви приветствам на това е, заседание на комисията, на което председателствам. Което председателствам. Приятно ми е да видя толкова много е, колеги, представители на правната служба, секретарията и така нататък. И сега бих искала да открия заседанието, като ще ви помоля да приемете или не дневния ред. Приема се, нали? Да, благодаря. Сега да преминем към е, координатор, на координаторите. Пъл, е, цял час отделихме. Първо докладахме за годишния доклад е, от дейностите на Европейския омбудсман. Е, отива в НЕП доклада. Господин Валеса ще го прави. Също времено се съгласихме, че ще използваме обичайната процедура с назначаване на докладчици в сянка. Възможно, използвам възможността че, да ви кажа, че трябва да, да, да, да кажете имената на докладчите в сянка на секретарията максимално скоро, но най-много до най-късно до седмица. Второто съобщение е годишния доклад за дейността на Комисията по петициите за 2014. Е, този път е, този доклад отива в е, социали... при социалистите журналистите и все още чакаме имената на докладчика и докладчите в сянка също. Е, другата точка, която обсъдихме бе е, веб портала. Обсъдихме това, получихме информация, че ще, комисията ще се срещне в, е, заседава в петък е, и просто тогава вече по новата процедура натискате копчето и всичко е наред. Всички са доволни. Е, три е, изслушвания по така наречените неуспели граждански инициативи, т.е. инициативи, които не са събрали 1 милион подписа от граждани от 7 държави членки. Може би, според правилника, бихме могли да ги поканим за изслушване, а можем и да не го направим. Това е, е един вариант, но не е задължителен и трябва да решаваме за всеки отделен случай. Но предвид на това, че имаме страшно много натрупана и застанала работа, трябва наистина е, да се е, организираме работа, е, да изчистим натрупаното преди, така че може би трябва да се въздържаме да поемаме твърде много инициативи, докато не изчистим старите. След това програмата за изслушванията на комисията 2015 е, преди 31 октомври е, е, трябва да подадем на CCC от CCC на бюрото предложенията най-късно до 31 октомври. След това говорихме за доклада за размисъл, който ви изпратих е, първо, е, преди това. Е, мисля, че дискусията беше ползотворна, да не се възгордявам особено, но мисля, че е, добра работа е, свършихме през лятото. След това е, предложения, които очакват е, проучвателни е, мисии, визити, решихме единодушно на координационното заседание в юли, през юли да не предприемаме тези година такива проучвателни посещения, тъй като, както казах, много сме претоварени и е, разбирам, че може би е интересно и полезно да се правят такива посещения, но ще трябва да изчакаме до 2015 е, година за целта а, вие сте, бихте могли и би трябвало всъщност максимално скоро да излезете с предложение и да ги, в отношение да ги пратите до секретарията. След това избора на омбудсман, обслушванията ще бъдат на 2 декември и изборите през 15-та година ще станат в, в рамките на пленарното заседание в Страсбург. А, Комисията по петициите е помолена да организира изслушването. То ще е открито за членове на Европейския парламент според правило 219 както знаете, хората събрани са подписи в подкрепа на кандидатите. Няма, не ни остава много време да видим дали няма и други кандидати но от миналия път решението на председателя беше да, да става това с е, тайно подписване, да не, се, да не се вижда кой е подписал. Между прочим, вече, е, се, е, за да е прозрачна процедурата, както казах, ние винаги проповядваме откритост и прозрачност. Защо да не бъде открит подписването и в този случай? След това ще направим изслушване на номинираните комисари. Това ще стане в е, е, присъствието на е, комисар, кандидат комисаря господин Тимерманс на 7 октомври. Е, имаме, е, също така ще имаме изслушали господин Наврасич е, в културната комисия, тъй като това попада, тъй като нашата ресор е гражданска инициатива и ние сме много тесно свързани с тях е, господин Наврасич, е, в, в чието портфел попада и образованието, и гражданите, гражданството, и всички е, въпроси свързани с гражданите. Затова ще изслушаме и него. Надявам се, че ще присъствате заедно с мен на двете изслушвания. След това Комисията по публичните петиции на Шотландския парламент, тя ще ни гостува. Това ще стане на 1 и 2 декември е, приели сме е, списък, одобрили сме списък на заседанията на комисията за 2015 и правното становище относно нарушаване на авторското право е, на полски адвокат в работен документ е, е, от една проучвателна мисия в Долна Силезия от 2013. Това е въпрос свързан с авторското право, твърдение за нарушаване на авторското право и би трябвало да секретарията да приеме писмо в връзка с тази петиция. Това е резултат от заседанието на координаторите. Приемате ли е, протокола? Да. След това октомври, 7 октомври проекто от дневния ред ви е раздаден. Одобрен е, бе от координаторите. Други въпроси имате ли? Eh, Благодаря, госпожо председател по въпроси, свързани с мисиите, с проучвателни посещения, всички сме наясно колко много работа имаме и колко работа се е натрупала, но аз искам да почитая колко неотложно е и колко наистина важно е да продължим да оценяваме като, е, както поиска единодушно групата на социалистите, да оценим е, ситуацията с, е, в Лампедуза и да отидем там максимално скоро, без дори да изчакаме 15-та година, защото тук не става дума за някаква рутинна мисия, не е някакво си там посещение, и не е просто да се види какво става там. А, ние сме свидетели на безпредседентни не, не, не, жертви в Средиземно море е, и, и като и други комисии също вероятно имат отношение, но много важно е за нашата комисия да е, изясним какво точно става там, особено светлината на коментарите от съвета на Европа е, в е, смисъл, в които наистина така изразяват недоволство относно недостатъчната работа, която се прави в борбата с, срещу търговията с хора е, така че, госпожо председател, аз наистина настоявам да отидем. Ние сме един доста така комитет, който се занимава с деликатни, чувствителни въпроси, да отидем и да видим максимално скоро е, на място какво се става в Лампедуза. Е, задава се трагична годишна 3 октомври след е, е, клането в Лампедуза катастрофата в Лампедуза, която се издавиха 300 души и, мисля, че заслужава внимание въпросът. Само един коментар по дневния ред, госпожо председател. Вие потвърдихте, че на дневния ред за знанието на седми ще бъде включен е, въпроса Планира се да започне през ноември е, тази дейност. Това е област от е, общия интерес, там където може да се направи, направят проучвания в е, е, области, е, които са от интерес на Европейската общност, мисля, че това заслужава нашето внимание. Би било добре, ако съберем мнозинство, за да подкрепим идеята за провеждането на едно проучвателно посещение в Лампедуза. не трябва да продължаваме да оставаме впечатление, че това трябва да стане е, единствено и само в 2015 година. Иска ми се да изградим мнозинство, мнозинствено мнение, е, че е, трябва да се отиде в Лампедуза преди това, по-рано. Има и други въпроси, по които трябва да направим такива посещения. Преди 15-та година, например, е, Северен Кипър е много важна мисия. Аз ще ви изпратя писмо, в което ще опиша молбата си е, да, и настояването да отидем и в Северен Кипър. Това е много важно. Господин Мартан, моля. Благодаря. Аз подкрепям искането за едно неотложно посещение в Лампедуза, защото вече от е, многократно, включително от множество, от мнозина в този парламент и от Мартин Шул също е изтъкнато като приоритет. Смятам, че е много важно. Освен всичко ще пратим и сигнал, че е, е, Европа следи това, което става там и си дава сметка за сериозната криза в този град, който е атакуван от вълни, мощни вълни от бежанци. Е, е, аз лично се присъединявам към и подкрепям идеята да подкрепим една неотложна, е, спешна мисия и посещение в Лампедуза. Господин Мариас, вече подчертахме, госпожо председател, че проучвателните мисии в държави членки, би следвало да се провеждат много скоро след като са се случили събитията, които са дали повод за конкретна петиция. Много често се казва, че няма средства за подобни мисии през тази година. Естествено, сега тече програмирането за 2015 година. Аз мисля, че предложението на колегите е много добро, навременно. В Лампедуза има страшно много проблеми, с които трябва да се справим. Миграционните потоци се увеличават с всеки изминал ден. Има беженци от Сирия, от Ливан, поради войните, на които ставаме свидетели в тези държави. И всичко това естествено подлага на натиск Гърция, но и не само Гърция като държава членка. Ако има някаква възможност, трябва да отидем в Лампедуза и да отправим едно послание, че Комисията по петиции и парламента следят какво се случва и се опитват да са по-близо до гражданите. Мисля, че трябва да покажем, че искаме да се направи нещо и да видим какво може да се направи с този голям брой мигранти, опитващи се да влязат в Европа. Петър Яр. Предлагам аз също си давам сметка за възможността на проблема в Лампедуза и да се объединим около това, тази необходимост да направим едно такова посещение. Сега, преждеговорившите казаха наистина, че това е въпрос на парламента и би трябвало да се координират нещата, а не е, всяка седмица нова комисия да поеме темата Лампедуза и е, всъщност нищо да не се придвижва напред. Аз бих предпочел, госпожо председател, е, да се поеме това от е, председателския съвет. Вероятно има и други комисии, които планират да правят нещо е, и предстои да вземат решение. И трето, всички координаторите не трябва да се дразнат, когато казваме, че не трябва да има такива проучвателни е, визити и мисии е, е, в рамките тези година, защото искам пак да ви припомня, това, това го казах и по време на координаторското заседание, имаме тежка раница на гръб с нерешени дела от миналото, това са петиции, които не са затворени, закрити, години наред хората чакат и моя призив към вас е много, моля ви е, да помогнете всички да разчистим тези, е, е, тези забавени за, за този товар от миналото. След това вече ще мислим за едно посещение в Лампедуза и като призовавам отново в това отношение да се координират дейностите на отделните комисии. εγώ θα συμφωνούσα με τον συντονιστή ότι είναι πολλά τα... Госпожа Телхарос. Има много основания по силата на които да се обоснове една проучвателна мисия. В Средиземно море се случват много събития, тревожни по своя характер. Самос, например, е един остров в източната част на Егейско море. Там има голям брой беженци от Сирия. Лампедуза е един пример, за който всички знаят. Малта обаче е изправена пред подобен миграционен натиск. Ето защо в Южното Средиземноморие трябва да отбележим, се случват много тревожни събития. Лампедоза, Лампедуза и е, острови като нея, места с такива проблеми не трябва да се появяват в дневния ред само от време на време. Председателката. Нека да подчертая. Взехме единно решение през юли на заседанието на координаторите да не правим проучвателни мисии през тази година. Това беше единно решение, подкрепено от всички. Много добре разбирам, че трябва много сериозно да погледнем на слушващото се в Лампедуза и в Средиземно море, около бреговете на някои държави членки. Е, бях е, ръководител на една делегация от е, Либе. Ние имахме официална делегация, официално посещение и тогава поисках от Либе да ни даде доклад. Това ще бъде доклад с много съществено значение. Той ще бъде изготвен, т.е. такива доклади ще има изготвени след посещенията в Сицилия. Мисля, че ние трябва да се възползваме от заключенията на това посещение в Лампедуза, което вече беше направено. Предлагам обаче да приканим комисията, председателството, всички хора, които ще прочитат този доклад на комисията Либе и да обсъдим положението, да поканим и вносителите на петиции, да обсъдим Лампедуза. На този етап това може да е по-полезно, отколкото да отидем в Лампедуза. Защото, както каза господин Яр, има страшно много делегации и депутати, които отиват в Лампедуза, нищо обаче не се случва. Така че трябва много сериозно сега да повдигнем въпроса за това какво смята да направи комисията. И на последно място това трябва да стане по време на изслушванията на кандидат комисарите, защото в Лампедуза и около Лампедуза умират хора. Над 300 души загинаха там. Днес, към днешна дата, септември 2014 година, повече от 3000 души са загинали в Средиземно море, търсейки международна закрила в Европа. Това е трагедията и тя има нужда от намиране на решение. Затова нека да се обединим около идеята на следващото заседание на комисията, да имаме подробни разговори с Европейската комисия, с носителите на петиции, можем да поканим и е, представители на италянското председателство. Какво смятате? Такис, господин Хаджи Георгио, внимателно изслушах онова, което казахте. Мисля, че това е един добър подход – защото иначе ще стигнем до септември 2015. Координаторите вече дадоха своята позиция, но това незадължително е, става окончателна позиция. Аз мисля, че комисията в пълния състав трябва да има крайната дума по този въпрос. Благодаря. Председателката. Имате предвид, че искате да започнем отново дебата и да вземем ново решение или искате да се придържаме към единодушното решение на координаторите? Господин Хаджи Георгио. Нека да се придържаме към решението, което е взето. Много ви благодаря, казва на гръцки председателката. sorry. You know, the, the glasses, the... Извинявам се. Очилата, слушалките, микрофона, сега всичко е на мястото си. С удоволствие искам да приветствам в нашата комисия съответния отговорен в Европейската комисия, господин Паскал Лердини. Той ще представи следващата точка. Става дума за сътрудничеството между Европейската комисия и парламентарната комисия по петиции. След презентацията ще имате кратка възможност да задавате въпроси. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за възможността в началото на този мандат на Европейският парламент да обсъдя с вас въпроса за взаимодействието между Европейската комисия и Комисията по петиции. Както знаете, Европейската комисия също е в преходен период. След няколко седмици работата ще бъде поета от нов екип. това още повече показва уместността на тази обща на това общо обсъждане между нашата комисия, между Европейската комисия и вашата комисия. Става дума за демократични инструменти, разписани в договорите. През годините сме имали много добро сътрудничество между Европейската комисия и Комисията по петиции. Междувременно станахме свидетели на голямо увеличаване на броя на петициите и съответно на натоварването на вашата комисия, която трябва да подготви отговори на петициите. И затова сега за няколкото минути, които са ми предоставени, ще ви запозная с някои проблеми, които ще трябва да вашата комисия да решава и начините, които ние предлагаме за тяхното решаване. Първо, да, да, просто, първо броя на петициите. Вашата комисия през 2013 година е получила 45% повече петиции, отколкото преди. И много от тези петиции а, биват а, допуснати за разглеждане в комисията. 45% от тези петиции са се допускат, това са 60% от всички допустими петиции. Това значи общо 1250 петиции са допуснати за разглеждане за една година. Има четири главни области, до които се отнасят петициите. Едната е защитата на околната среда, отпадъци, вода, качеството на водата, оценка на въздействието върху околната среда, така нареченият ОВОз, е, обществените поръчки и прочие. Втората област това са основните права, е, събиране на семейства, Европейската заповед за арест, е, зачитане правата на мълцинствата и хората с увреждани. Третата област това е свободното движение на хора, на граждани, работници, взаимно признаване на дипломите. Четвъртата тема, това са економически и социал, социални въпроси, особено свързани с банковата криза а, и а, жилищното положение на гражданите. Всичко това значи, че а, а, става дума за сравнително малка част а, от службите на комисията околна среда, финанси и така нататък. Ние в Европейската комисия се опитваме да реагираме на петициите в рамките на 3 месеца. Това е споразумение, което имаме с вашата комисия. Това е, не е лесно, защото трябва да се вземе предвид нуждата от превод и в много случаи това, че комисията трябва да изисква информация от страните членки, от различни органи в страните членки. Генералният секретарар в комисията е нашия контрагент, с който контактуване. Понякога се обръщаме и към други комисии, свързани с проблемите. И окончателната подготовка на, на документа, който във всички случаи е съобщение ние чрез съобщение а, отговаряме на съответните петиции. Нашата цел е да гарантираме качеството на а, отговорите и тяхната своевременност. Предаваме тези документи, тези съобщения а, на групи. Всеки месец изпращаме стотици или повече подобни съобщения, които са в отговор на подадените петиции – е, виждате, 741 такива съобщения сме изпратили през 2013, а през първите 8 месеца на тази година вече 806 съобщения са изпратени. Не, е, е, ясно е, че комисията винаги присъства на разискванията и на нас най-любезно ни се предоставя думата, за да обясним нашето становище и отговора си. Много често има и обаче допълнителни искания, които комисията в парламентарната комисия отправя към нас след обсъжданията. И в такъв случай много често, ако става дума за нарушение, трябва отново да посещаваме страните членки, да разговаряме с съответните местни власти. Парламентарната комисия е, ръководи този процес и тук не може да има строги срокове, тъй като повторните посещения, анализи е, и разглеждане на допълнителни въпроси изискват време, което не винаги може да се оцени. А нали, кои са ключовите въпроси? Няколко вече бяха споменати. Е, има сериозно забавене. Над 2000 петиции чакат е, ред да бъдат разгледани. Комисията е готова да участва в разчистването на натрупаното изоставане, за да може да отговориме на исканията на гражданите. Мислим, че трябва нещо да се направи по въпроса за допустимостта на петициите в началото на процеса. Защото вие, вашите колеги в секретарята и ние в Европейската комисия, и е също така и правната служба на Европейската комисия, отделя доста време, за да преценим допустимостта на петициите понякога се решава, че една или друга петиция не се отнася, не е в правомощията на Европейския съюз и неговите органи. А трябва да намерим начин, за да насочваме петициите, които не се отнасят към нас, на там, където те трябва да бъдат решени. Примерно, случаите на административни пропуски или злоупотреби, там трябва да се адресират петициите към Европейският омбудсман. Това ще е, улесни административната дейност. Второ, да включим по-активно страните членки. Вие всички знаете, че не комисията транспонира директивите, страните членки са отговорни за това и в някои страни членки това става на няколко административни равнища федерално, регионално и общинско. Е, смятаме, че ще бъде добре, ако в някои случаи, особено най-важните случаи, страните членки да бъдат канени да присъстват е, на работата на заседанията на парламентарната комисия и да представят е, законодателството, за което се отнасят съответните случаи. Благодарни сме на вашите предсественици за групирането на сходни случаи, което дава по, а, възможност за по-ефективна работа на комисията. Има обаче голям брой о, незакрити петиции. Някои от тях чакат открити от много години. Някои са така да се каже спящи петиции, спящи петиции. По тях почти нищо не се прави. Било защото а, е започнала процедура за нарушение или защото се очаква законодателство, което да реши проблема и, а, а ние, разбира се, трябва да следим какво става с тези петиции, да се връщаме към тях и да се опитаме да намерим начин да ги категоризираме. Предложенията на комисията, какви са те? Говорих вече за допустимост. Още на входа, в началото на процеса да се взима това решение, така че всяка петиция да отива там, където и е мястото. А колкото до а, отворените петиции, които не са. Има решение. Ясно е, че някои петиции остават незакрити, без да има за това сериозни основания. А, има също петиции, по които върви процедура за нарушение. те най-малкото са отбелязани, категоризирани като случаи, специал, специални случаи по които е започната процедура за нарушаване, нарушение. Към тях е, ние се връщаме, когато е, процедурата за нарушение навлезе във вторият или третият си етап, защото съществува връзка между това как се разглежда петицията и скоростта, с която върви процедурата за нарушение. В течение на годините сме разработили и альтернативни инструменти, които дават възможност гражданите да получат решаване на жалбите си е, колкото може по-бързо. Не говоря за общи проблеми на неправилно прилагане на законодателството, а за под ограничени по, подход, по обхват проблеми. Примерно, е, някой има диплома, която не му се признава в друга страна членка или се опитва гражданин да внесе кола от една страна членка в друга и срещат трудности по нейното регистриране, комисията има инструменти за решаване, бързо решаване на подобни сравнително дребни проблеми. И може би трябва по-широко да разгласяваме тази възможност. И накрая, споменах, необходимо е по-активно участие на страните членки. Ако страните членки не са част от обсъжданията, от дебатите в комисията по петициите, трябва да ги посещаваме или да се обръщаме към тях наново. Те не са в течение на нещата и с това се губи време. Поради това се губи време. И накрая, мисля, че можем да подобрим, усъвършенстваме взаимодействието си, като организираме подготвителни срещи преди официалното заседание на комисията по съответната петиция, за да може да сме сигурни, че онези, към които се отнасят проблема, наистина присъстват на заседанието и участват в дебатите. И накрая, госпожо председател, ще кажа, че Европейската комисия, както винаги, е напълно готова да работи активно да сътрудничи с вашата парламентарна комисия, за да може да се отзоваваме на жалбите и петициите на гражданите своевременно и резултатно. Председателката. Благодаря ви за тази информация. Сега ще дам думата за въпроси. Маргет Аукен. малко съм объркана тук. Предлагате да закриваме петициите. Не, не, не разбрах. Е, трябва да кажа, че имаме петиции и такива петиции имаме много. А, примерно а, една такава от една испанска организация, а, която е отворена от 2009 година. Комисията обаче а, не иска да има нищо общо с тази петиция а гражданите са дълбоко засегнати. Непрекъснато получаваме подобни петиции. В тази в тази, в тази, за тази петиция испанското правителство не реагира адекватно. Какво е, ще направим по подобни проблеми? Uh, and talking примерно, тук стои въпроса за да покаваме, така ни председател на съответната администрация. Подобен проблем имаме с Италия, където никой не иска да поеме отговорност. Имахме среща с представители с представители на италианските власти и виждаме как те прехвър... си прехвърляха топката от един на друг орган. И е, това е сега малко по-различно. Как мислите, че трябва да действаме в подобни случаи в бъдеще, за да сме сигурни, че европейското законодателство се прилага дори в страни, където цари административен хаос. А бих е, казал, госпожо председател, когато бяхме в кампания, съответният министр ни каза, че ако иска да работи с кампания, трябва да работи с 561 кмета. И това имам предвид, като казвам за това административно положение. Какво смята комисията да направи? Това въпрос, който е много труден за нас. А сега, след като вие говорихте, ще огранича времето за изказване на всички желаящи до минута и половина, тъй като трябва да вървим напред по дневния ред. В 11.30 имаме на, насрочено представяне на Европейският омбудсман. Моля, бъдете кратки. Благодаря отново. Мисля, че ще е по-простичко, ако комисията подготви предложенията съвместно с нас по-нататък. Тази е, е, тая административна работа, е, анализа на проблемите сочи едно и също. 60% от петициите отиват комисията. Допускам, че 40 които не отиват към, комиси... не отиват към комисията, са безмислени, недопустими и така нататък. В тях влиза тук въпрос на филтриране, разбира се. Второ, въпроста за допустимостта и, и компетенциите, отговор е, и отговорността. Тук е, трябва наистина да е, пращаме петициите там, където звеното, което отговаря за тях. Затова трябва да стиковаме работа си, си с съответните органи. Накратко казано, нашия целият този цикъл от писмената петиция, е, за да избегнем именно тая бумащина, трябва да работим е, по стрикно по допустимостта, за да можем да е, решим и разчистим натрупаната камара петиции. Солидат, благодаря. Благодаря. Първо, чуваме добри новини в момент, когато европейските е, граждани се чувстват е, някакси пренебрегнати от Съюза, това, че толкова петиции са прияти и разгледани, е, говори, е добър признак, значи работим добре. Метода функционира добре. Сега трябва да имаме наистина крайни срокове, но все пак необходимо е и време да се работи по една петиция. Правото на давалите, подписалите петиции, е, правата на хората са много широк и е, както стана дума на заседанието на координаторите. И аз бих е, предложила да е, качим нещо на нашия вебсайт, е, за да информираме подаващите петиции, за да знаят хората какво да правят, как да се обърнат към нас. Това да бъде един вид първоначален филтър. После мисля, че държавите членки също трябва да играят е, е своята, изиграят своята роля в е, всичко това. Е, тоест, е, минимално намеса на правителството на държавите членки да има в петициите. Това е, са неща независими от коя партия е на власт е, и мисля, че трябва да намерим решение на този въпрос. Разбира се, трябва да покажем, че сме, е, работим по прозрачен начин и че отстояваме е, правата на гражданите. Благодаря, господин Мариас. Както съм казвал и по други е, поводи. Това е, е правото на петиция, едно от основните права на европейските граждани. Тези права, това право е, трябва да може да бъде упражнявано и ние трябва да разглеждаме съдържанието на тези петиции, т.е. това, което хората са е, направили в е, изпълнение на своето е, право. Но разбира се, не трябва да правим, да, да поставяме твърде стрикни критерии за това какво е допустимо и какво не е. Петициите трябва да бъдат разглеждани. Второ, Имам впечатление, че на комисията е недоволна от този огромен наплив и брой на петициите, искат те да бъдат съкретени, но аз мисля, че те имат своята важна роля. И а, петициите става дума. И хората в а, комисията, които работят по въпроса, са а, именно звено в сътрудничество между двете институции. Е, за да се види как правото на петиция се е, прилага на практика, упражнява в отделните държави членки. Комисията е, има и ролята да проследи дали държавите членки, правителствата дават възможност това право да бъде упражнено в това отношение трябва да си сътрудничим и е, мисля, че една от ролите на комисията е да проверяваме как държавите членки решават този въпрос на централно и местно равнище, за да сме сигурни, че правото на петиция на гражданите е зачетено и че гражданите са информирани за е, начините по които могат да е, изискват е, и да е, упражняват това свое право. Е, ние е, с комисията можем да работим е, заедно по всички от това. Е, ние трябва да решаваме проблемите с, заедно, а именно кои държави членки е, действат е, както трябва. Това е много важен проблем за да вземем решения, които ще помогнат на гражданите да упражняват правата си като членове на, е, като граждани на, е, на страни, членки на Европейски съюз. Благодаря, госпожо председател. Ролята на комисията е да защитава правата на европейските граждани и да предотвратява произвол от страна на правителствата, нещо, което и когато, което се случва и когато се случва, да го е, открие и да направи нещо е, срещу това. Така че предложението ми е, ако на някои петиции, ако някои петиции е, се сметнат за особено важни, значими да се открие един диалог онлайн, открит, отворен за всички граждани, така че и хората, които имат някаква идея, да могат да я споделят. И второ, ако има подобни въпроси и проблеми в други части на Европа, по този начин ще научим и за тях. и бихме могли да видим дали е проблем, който засяга цяла Европа или пък а, а, няколко държави членки. Това е добър подход. Благодаря, Елени. Сега Беатрис. А, и смятам да приключа с списъка след това, защото трябва да върна думата на комисията за отговор и след това ще продължим. Съгласни ли сте да приключим с изказванията след? Благодаря, господин госпожо председател. Благодаря на комисията за презентацията и за числата, които ни е, даде, информацията, която ни предостави тази сутрин. Е, растящия, нарастващия брой петиции не е непременно добър признак за е, добра работа в комисията. Както каза и преди мен, важни са имената на хората, хората, които е, говорят идеята е, за многостранен подход е, е важен, е, но самия обем на петициите, броя на петициите не означава непременно, че хората упражняват правото си на петиции. Какво се опитвам да кажа? Когато ако искаме да ефективно да работим с да ги обработваме, трябва да сме наясно, е, че гражданите е, трябва да направим така, защото гражданите да знаят е, какви са техните възможности, за да не се отчаиват което на практика означава, е, от друга страна, е, това означава, че и секретарията и съответната генерална дирекция няма да бъде наводнена с е, петиции, които безмислени, които трябва да, които трябва да отхвърли. Важно е да гарантираме на гражданите правото да, да упражнат, е, да, възможността да упражнат това си право. Ние сме тук не само да защитаваме е, техните е, права, но да търсим решение на проблемите, е, които те е, поставят пред нас по един ефективен и систематичен начин, което означава и съответната гъвкавост, е, когато решаваме за допустимостта или броя на приятите петиции, дали това е най-добрия отговор на въпроса, с който сме изправени, дали подхода, който използваме е най-добрия. Казах го и на заседанието на координаторите. Трябва да е, потърсим консенсус, когато изработваме общо отношение към, е, отношението, към по отношение на петицията този парламент. Благодаря председателката. Това е, беше последния въпрос и сега е, с удоволствие давам думата на комисията. Ако е, обичате, е, така ограничете се във времето. Знае, че много въпроси бяха поставени. Хубаво е да отговорите на всички, но без е, да задълбочавате в особени подробности. Благодаря, госпожо председател. Да, е, е, въпросите могат да се групират. Има една е, тема обща, която искам да засегна. Това е третирането на случаи е, е, е, е процедура по нарушение. Това е връзка между петициите и начина по който се прилага законодателството на Европейския съюз. Тук трябва да по-точно да разграничаваме различните фази. Първо, е, на първо място е въпросът дали държавите членки изпълняват е, съответната директива или законодателен акт е, е, във вътрешното си законодателство, националното. Това е първата, най-важна стъпка, която на фазата на транспониране още. След това е вече ясно. Държавата членка е транспонирала или не съответния акт и вече обръщаме, поставяме, сезираме съда, който да реши дали има нарушение или не. Много по-сложни са случаите, които споменаха някои членове от комисията, при, от, е, от индивидуални молби, е, и там вече имаме различни средства, е, от, е, като започва от решения на всеки отделен случай. И тук е, аз съм съгласен с казаното от някой от вас. Когато се наблюдава някаква закономерност, повторяемост, тогава ние, е, тази комисия и ние е, сме изправени пред същия проблем да е, стигнем до всички тези местни, регионални органи, които трябва да прилагат законодателството. Мисля, че е добре общо за съвместно да засилим натиска, да принудим държавите членки да се обърнат, да дойдат към в тази комисия, чрез постоянните представителства или правителствата, за да видят, когато има значим брой брой е, молби, заявки или петиции, е, е, че стигнат някакъв, така, някаква критична маса и те би трябвало да направят нещо по въпроса. Това е именно едно от решенията, тъй като обикновено си имаме работа с много фактори. Сега няма да се спирам на допустимостта, защото мисля, че за момента сме изчерпали дискусията по тази тема. Благодаря. Обедена съм, че ако някой иска да получи малко повече подробности от вас, е, няма да има проблем. Може да го направя по телефона или да ви посети. Благодаря на всички. Нека да ви припомня, когато става въпрос за участието на държавите членки, е, днес ще имаме е, посещение на гръцкия министр по околната среда. Подобни неща се случват, когато имаме разглеждане на петиции, които засягат конкретна държава членка. Канят се министри, това е обичайната процедура и даже ще увеличим присъствието на такива държавни представители. Сега с удоволствие ще дам думата на правната служба господин Антонио Кайола, моя стар приятел от Комисията по правни въпроси. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Нека да ви представя първо колегите от моето звено, които ще следят вашата работа. Госпожа Ана Поспешилова-Падовска и господин Даниел Вера. Те ще присъстват, надявам се, на всяко едно ваше заседание и ще ви помагат във вашата дейност. Няколко думи относно правната служба ще бъда съвсем кратък. Знам, че имате много други ангажименти. Правната служба е една от генералните дирекции на Европейския парламент. Тя има две основни роли. Първата е да представлява парламента пред националните съдилища и Европейския съд. На второ място да дава правни съвети на институцията по правни въпроси. Тази правна помощ може да е официална или неофициална. Ще обясня съвсем скоро. По отношение на първата роля, представянето пред Европейския съд, правната служба може да заведе дела пред съда, да пледира пред общия съд, пред съда на Европейския съюз, пред националните съдилища, пред други трибунали в Люксембург, когато това е необходимо. Що се отнася до ролята на съветник, правната служба подпомага всички политически органи на Европейския парламент, председателя, бюрото, квесторите, но и администрацията, генералния секретарят на парламента. В тази си консултативна роля правната служба по силата на съдебната практика и решението Тупър е, правната служба трябва да дава обективни и честни правни становища. Тоест, правната служба е независима и може да ви дава и трябва да ви дава възможно най-издържани е, юридически становища виждаме, че обичайната законодателна процедура става все по-важна и естествено правната служба подпомага комисиите, когато те водят тристранни диалози с комисията, с съвета, когато се провеждат технически срещи. Както вече съм заявявал, ние даваме правни становища, официални правни становища, Например, по отношение на бюрото през 2008 година, ние даваме и неофициални правни становища и подпомагаме парламента в ежедневната му дейност. За нас това се превръща в все по-важна част от ежедневната ни дейност. С ваше позволение ще продължа на френски, тъй като трябва да представя съвсем накратко основните е, дела, правната практика по отношение на петициите на френски. И така. петициите се отнасяха до редица теми. Обикновено бяха атакувани два типа решения на вашата комисия – първо, решение за недопустимост на петициите и второ, предвременно закриване на петициите. Решенията на Европейският парламент ние във всички случаи защитавахме успешно, успешно всички ваши решения с изключение на едно, т.е. 90% имаме успех. Два случая са все още пред съда. Унгарския случай във връзка с правото на собственост и другия случай, който се отнася до, до публичната служба. Сега, за те решенията, които определят определена позиция за неприемлива, за допустима, ще кажа, имаме един такъв, е, едно такова съдебно дело, където се атакува решението на комисията за това, че е решила, че петицията е недопустима. А, тъй като става дума за нещо, което не се отнася за дейността на Европейския съюз. Защото а, когато се решават въпроси от а, комисията, когато е, се решава, че една комисия, е, една комисия е, решава, когато комисията решава, че една петиция е недопустима, тя трябва да бъде, се отнася до дейността на Европейския съюз, за да може съответно след това да се, решението да се обжава. В друг случай ставаше дума за недостатъчни мотиви. Защото трябва ясно да се посочват мотивите, за кои, поради които е решено дадена петиция а, да не бъде а, сметната за допустима. Не е такъв случай с петицията Теге Балтер. А, там е подадена жалба. А, същото и за ДДЖ срещу Европейския парламент. В тези случаи обжалването е отхвърлено, тъй като се смята, че парламентът е изпълнил своите задължения да представи убедителни мотиви. Това е по въпроса за решаване на това дали една петиция е допустима или недопустима. А, значи така бяха решени тези казуси е, юридически, като взехме предвид. <clears throat> Настоява се обаче много, че е необходимо решенията винаги да бъдат подробно и добре мотивирани а когато една петиция се обявява за недопустима. Това е по първата категория. По втората категория е за закриването на петиции. Тук става дума за в делото Шомбергер срещу Европейският парламент от 2001, 2011 година. Тази петиция е сметната за допустима от вашата комисия. Ставаше дума за правата на служителите на европейските институции – и след това въпросът беше изпратен към директ, генералния директор, който се занимава с а, въпросите на персонала. А, тоест, това са а, действия, които не могат да бъдат обжалвани, когато парламента е, е когато парламентът е обявил една петиция за допустима, тя не може да бъде контролирана по съдебен път. Това е решение. А, и в този случай вие имате право, след като сте обявили една петиция за допустима, да я закриете, когато сметнете, че това е необходимо. Това е в, абсолютно в, вашите, в рамките на вашите правомощия и право на преценка. А, друга петиция, а, закрита на 10 септември съвсем наскоро, 2014 година, ставаше дума за спор между Върховният съд на Унгария и парламента. В случая бе се контестира решението на вашата комисия да закрие тази петиция, като се е, базира върху прецедента Бергер, който вече споменах. А парламента печели това дело. И накрая искам да спомена едно важно решение за което ще се очаква през следващите седмици или месеци. Съгласно решението на треда по делото Хембергер, в решението от юли 2030 генералният адвокат а, а, решава за това как трябва да бъдат, как трябва да бъде процедурата за третиране на петициите. Трябва да кажа, че обаче, че съдът не е длъжен да следва решенията на генералният адвокат. Не трябва. И така, генералният адвокат Яскинен дефинира правото на петиция по последния начин, като възможност официално да се представят пред а, парламента определени въпроси, И а, а, вносителят на петицията има право на а, правна защита. Това не следват обаче правни последици за а, вносителят на петицията. Какви са а, революционните елементи на това заключение? Това е, че не, се опият, не трябва да се опираме на решението Кеге Балгер, а пък е, съдът е, е, има право да взима решения, независимо от това какво е, какво е кой е взел тези решения. Това има пряко отношение към работата на вашата комисия. Като значи, критериите, особено критериите за допустимост, ще бъдат сериозно разрешени трябва винаги да се смята, че да се взимат предвид хартата за основните права, където се, между другото, споменава и правото на петиция. Това е, така да се каже, първично фундаментално право на Европейския съюз. На ваше разположение съм по всички въпроси. Искам да потвърдя, че ние винаги ще продължим да бъдем на ваше разположение, за да ви помагаме във вашата работа. Merci à vous. And you know, since we are running short of time... Колеги, много малко време ни остава, така че мисля, че трябва да приемем предложението да продължим разговора в някой друг ден с правната служба. Аз лично ще се възползвам от тази възможност. Благодаря и сега мисля, че много бързо трябва да преминем към петициите. Първо петиция 0454-2009, внесена от Уенди Кларк. Ще дам думата направо на господин Деброка. Господин Деброка присъства тук. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Тази петиция се отнася до една жалба, която е депонирана в е, е, Генерална дирекция по конкуренция в средата на 2008, преди 6 години. Тогава е, направихме предварително проучване на жалбата и заключихме, че е, вероятността е, това да е нарушение на европейското, че има вероятност е, това да бъде нарушение на европейското конкурентно право е, ние изразихме одобрението си по тази молба и тя беше оттеглена 2008. За нас това е едно проучване, което е приключило още е, през 2008. От е, тогава е, дирекцията е, по конкуренция не е имала връзка с е, е подателя на тази жалба. Просто за нас това е приключило е, въпрос. Но е, често е, ние сме отговаряли на заявителя, че има два възможни правни, две правни възможности за действие. Една, едната е да, да се обърне към националния орган за, борба, за защита на конкуренцията, и другия, другата възможност е да сезира е, национален съд. Националният орган за конкуренцията, който е сезиран, стига до същото решение е, като нас, т.е. Е, че това е твърде местен, проблема има твърде местен характер и едва ли може да се сметне за нарушение правото на конкуренция в европейски мащаб и просто да се приключи с това запитване аз е, нямам обаче информация дали автора на тази петиция е използвал правни пътища, дали, е, дали е, е сезира национален съд. От тогава нямаме контакт с него, но както казах, от 6 години е закрито това дело и мисля, че вече нямаме отношение към него. Благодаря. Последни новини Раздава ви се писмото от страна на вносителя. То пристигна тази сутрин. Разговарях с секретарията. Смятам, че вносителя би искал да приканим шотландските власти да се заемат с онези органи, които отговарят за медиацията в тази част на Великобритания. Можем ли да напишем писмо в тази връзка? Приемате? Добре, благодаря. Имаше коментар извън микрофон. Да, ще дадем мандат на секретарята да изпрати писмо Нека сега да се погрижим да се изключи предаването в интернет, тъй като следващата петиция е поверителна по своя характер. Вносителя е в залата. Къде сте? Добре дошли. Веднага ви давам думата от името на платформа Порла